So, good morning. We will start our... Uh... И така, добро утро, да започнем заседанието. Трябва да приемем дневния ред. Ако няма е, изменения, приема се дневния ред в този му вид. Втората точка от дневния ред е одобряване протоколите, приемане протоколите на заседанието 25 септември. Нямате коментари. Прияти са протокол. Прията е протокола. Трета точка е – съобщение на председателя. Групата на високо равнище за е, равенство между половете. Искам да ви осъведя, че всички членове на комисията ФАМ са поканени на това заседание под тази тема, най-добри практики и новаторски действия за развитие и борба за равенство. Утре на 22 ноември ще се проведе това заседание след обед в 6B001. Програмата ви е разпратена по електронна почта. Четвърта точка – равенство между половете в сектора на медиите в Европейския съюз. Проекто доклад. Сега ще дам думата на докладчика госпожа Михайла Шойдрова. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, скъпи дами, защото всъщност момента, за момента сме само жени. Този доклад е, за равенство на между в медиите е, Този доклад е, има за тема равенството между мъже и жени в медиите в Европейския съюз. Е, медиите са четвъртата власт е, и те влияят много върху политиката и обществото. Затова трябва да внимаваме, защото е, медиите да функционират както трябва и балансирано, което означава и равнопоставеност между мъже и жени. Медиите служат на обществото като цяло, така че е, тяхната структура и работа трябва да отразяват факта, че половината от обществото са жени. В доклада е, се поставя ударение върху положението на жените, които работят в е, медиите, като, като журналисти, и е, засяга се темата и за жени в, е, е, поли, на политически постове. Е, продължават да преобладават на такива позиции мъже, макар че завършилите е, висше образование, половината от тях са жени. И е, друг е, сериозна разлика е, е разликата в е, пенсиите и заплащанията на мъже и жени. Е, като модератори и е, като журналист, журналисти, модератори е, изпитват е, сериозен натиск, е, е, когато трябва да се съобразява с стандартите, етични стандарти по отношение на публиката, е, на своите зрители и читатели. Положението на жените е често по-трудно, тъй като те трябва да съчетаят семейните задължения с професионални. Работните места в медиите са доста трудни за тях, е, именно от гледна точка на този баланс. Е, те изискат много време, е, движение и много стрес. Специална глава от доклада е посветена на жените в медиите и в рекламната индустрия. Те са подложени на обект на стереотипи и дори сексизъм не можем да си затворим очите за такива явления. Този доклад не предлага е, уреждане на равенството между мъже и жени в медиите чрез е, законови средства, но съответните, е, но се изискват действия от съответните е, фактори е, регулаторните, надзорните органи, гражданското общество трябва да действат е, заедно. Е, така че е, да е, се прилагат добросъвестно антидискриминационните закони и тези, които насърчават и помагат за съчетаване на семейен и служебен живот на жените. Основните идеи, е, това са основните идеи в доклада. Очаквам вашите предложения за изменения и вашето е, сътрудничество по темата. Благодаря ви за вниманието. Очаквам да работим добре по-нататък. Председателката, благодаря на госпожа Шодрова. А сега е, има думата докладчите в сянка госпожа Лиляна Родлигес. Благодаря, е, благодаря на докладчицата за проекто текста, който е, отразява е, повечето от общите идеи, които би трябвало да се съдържат в подобен доклад. Това, което тя каза за жените, които все още недостатъчно представени е, в е, дадена организация е, са съвсем актуални. Важно е да настояваме за повече равенство. Равенството между половете е социална тема, която трябва да се разглежда преимуществено медиите играят все по-решаваща роля, е, когато става дума за социалните и политически, е, социални политически избор. Е, те продължават да бъдат предимно мъжка територия, като на жените се предоставят по-маловажни теми и сфери те би трябвало да се доказват повече. В началото на тази година първата на, на 105 години умря първата португалка като пионер в тази област. Тя започва да издава Република и е, рубрика, в, в, в е, която е, специална, водеше специална рубрика има и което иде да покаже, че има жени журналисти способни е, да вършат е, тази работа. Това са хора, които е, намират достатъчно работа в медиите и в бизнеса. Е, казват, е, че жените в такива места са филтрират по-стрикно, е, по-сурово се биват наказвани за едни и същи деяния за съжаление, е, това, за което пише португалската журналистка някога, все още е факт и днес. В бизнеса също има подобна дискриминация срещу жените, т.е. този омагиосен кръг е, продължава. Ако е, трябва да ако искат да вземат водеща позиция в обществото, жените трябва все пак да се съобразяват с известни стереотипи, защото е, те биват представени първо като жени и е, след това на второ място идва тяхната е, професионална самоли... на идентичност. Да не говорим за проблема при съчетаване на семейни и, и обществени задължения. Е, по-трудно им е да прокарват и посланията си поради е, тези проблеми. Ето защо трябва да обединим усилията си да е, разчупим тези, тези е, кълъп и, и да излезем от категориите, които са запазени за, специално за жените. Медиите са важен е, вектор е, неодавна в Ел Паис имаше една е, публикуване резултатите от анкета е, в Испания. И повечето от коментиралите тази анкета бяха жени, а тя се отнасяше до положението... Бяха мъже, а тя се отнасяше до положението на жените. И само накрая бяха споменати и включени жени т.е. 25% бях е, само жени, поканени на този е, панел и те участваха само в първата кръгла маса. Това е точно е, иллюстрация на проблема. Трябва да направим така, че да не се забравя това. Благодаря, Иляна. Сега господин Флорен Марселеси, докладчик Сянка от Зелените. Благодаря. Аз съм единствения мъж тук. Е, ще започна с благодарности към докладчицата за е, съвместната ни работа. Наистина, съгласен съм, че в много случаи трябва да е, използваме един по-твърд, е, по-ясен е, език. Е, за да насърчаваме хората да, да, насърч, да, така, да движим нещата към една по-адекватна правна рамка. Съществуващите норми в Европейския съюз е, ни дават възможност да изпратим ясни сигнали. Например, възможността да възприемем е, хоризонтален подход е, по работата между половете и в този смисъл директивата за аудиовизуалните средства също може да се използва. Е, тоест, имаме две правни инструмента, които ни дават възможност да, да е, действаме е, на базата на съществуващото законодателство. Без държавите членки трябва да се отказват от правомощия. Бихме могли да наблегнем и на директивата за жените е, и е, майчинството. Е, в контекста на отпуск за майчинство когато говорим за полове, трябва да е, разширим е, приложното поле, е, освен жени и момичета. И това е споменато в доклада, защото е, цяла група хора всъщност са засегнати от тези стереотипи. Е, е, тук се намесват и новите социални медии. Е, трябва да обърнем внимание на липсата на достатъчно информация и проучване в това отношение. Трябва да работим по този въпрос. По въпроса за равенство между полове или пък особено насилие срещу жените, насилие в мрежата, е, също трябва да работим допълнително. Трябва в предложенията да навлегнем и на необходимостта да се подобри образованието, да се заостря вниманието сред е, е, студентите, учениците, които да получават повече информация е, по въпроса за равенство между половете. Трябва да се работи повече в училищата. Трябва да повтаряме да работим и с, а, е, е, в рекламния сектор, защото това е важен а, е, да, така вектор на стереотипи, които а, подхранват и засилват неравенството между мъже и жени. С удоволствие ще работим с вас по тези теми, които знаете, че са приоритет за нас. Благодаря, господин Марселеси. А сега ще дам думата на... Ще говоря на шведски. Благодаря на докладчетата за едно много добро предложение. Е, изключително важен е този въпрос. Аз имам усещането, че че е, трябва наистина да е, така да се възползваме от тази кампания срещу сексуалното, е, е, е, сексуалното насилие, за да работим по този въпрос. Темата е много широка, има много под, така елементи, които се приплитат, Баланса между труда, работното място и семейството, проституция и така нататък. Трябва да, да разглеждаме всичко в комплекс. Е, съгласна съм с това, което каза господин Марселис. Е, много важно е ние да водим тази битка и когато става дума за сексуално лентормоз е, също, толкова много журналистки са обект на това в медиите. Много повече жени са жертви на това явление, отколкото мъже. И е, именно в доклада би трябва да обхванем всички тези е, теми и да ги придвижваме заедно. Трябва да ги обвържем, вместо е, само да изискваме от комисията. Например, е, как да, за, е, да намалим разликата в заплащанията. Ние трябва обаче да оказваме натиск в това отношение. Джули Уорд. Благодаря. Мисля, че докладът е изключително важен. В Лейбърската партия в Великобритания, Харет Хаман, нашият заместник ръководителка, постави началото на една комисия за жените. Всъщност, поводът беше лошото отношение към е, един журналист, в BBC Мириам Ховари. Тя беше пенсионирана в BBC, защото там решиха, че е преклено възрастна, за да се показва по телевизията. А също времено имаше един колега, който работеше заедно с нея, който е по-възрастен от нея. В делото журналистката спечели Всъщност нашата лидерка посочи, че има огромен проблем с представянето на жените в медиите. Тук не става дума само за възрастните жени. Но този случай беше всъщност началото за нас да решим, че трябва да има политическа група, която да се заеме с проблема. Много е важно, че в момента се подготвя този доклад за цяла Европа. Работя по темата медийна грамотност в Комисията по култура и образование. Всъщност медиите са начало в информацията срещу стереотипите и сексизма. И този експерт трябва да бъде акцентиран в доклада. За това как използваме средствата на медиите, за да не се насочим срещу сериозни системни проблеми в обществото Знаете, че става дума за равенството между половете в е, сектора на медиите в Европейския съюз, но трябва да се намери и място за солидарност с медиите извън Европейския съюз, като например в е, източното партньорство чрез е, Европейската служба за външни действия. Искам да отбележа положението с Джинха, това е един феминистски колектив в медиите на кюрдите. Тази организация беше забранена след диктатурата на Ердоган. Действията на тези жени там са изключително смели. Те се нуждаят от нашата подкрепа и не разполагат в момента с платформа за действие. И въпреки това продължават да съобщават за ужасните, ужасното положение на жените в турски Кюрдестан. Това искам да разбера как можем да проявим нашата солидарност към жени, които работят в много по-неблагоприятни условия от нашите. Благодаря, Жулия. И така за заключение ще давам думата на, на докладчика. Благодаря, колеги. Благодаря на всички колеги за предложенията, които бяха направени. Благодаря за коментарите, благодаря за споделения опит. Да, ролята на жените журналистки е изключително важна. Някои от нас имат свой собствен опит, във връзка с този проблем. И затова е много важно да включим вашите коментари в доклада. Съгласна съм, че трябва да работим повече с социалните медии и тези неща трябва да бъдат разгледани в социалните медии. Образованието за медиите Друго нещо, което е важно и по-специално. Има, трябва да има специално изискване за репортерите и стандартите, на които те трябва да отговарят. Изправени сме пред е, голям брой предизвикателства, по които трябва да се работи. Мисля, че нашият доклад ще може да подобри до някъде положението и да помогне на жените журналистки да играят по-важна роля в медиите. Благодаря, колеги. Очаквам да работим заедно и в сътрудничество. Благодаря. Срокът за изменение 28 е ноември до обяд, 12 часа на обяд. Разглеждането на измененията на 24 януари следващата година. Благодаря. Нека сега да минем към следващата точка в дневния ред, точка 5. Препоръки към съвета за приоритети на Европейския съюз за 67-та сесия на Европейската на Комисията на ОНЕ за статута на жените. Има проекто доклад по този въпрос. Сега ще дам думата на, на докладчика по тази тема, господин Билбала Парендика. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на съдокладчика. Благодаря за помощта на моята колежка. В началото ще започна с една молба. Очакваме също одобрение от председателския съвет на този доклад. Така че искането ми към вас е или по-скоро към координаторите и председателят е да направите всичко възможно, за да се минем към приемане на този доклад и да сме готови за заседанието в Нью Йорк. Всъщност това е документ за европейските препоръки към сесията на ОНЕ. Идеята тук е да се приемат насоки за условията на жените, специални препоръки за жените в селските райони. И това е са регионите, където живеят най-много жени в света. И тези жени там са изложени на стереотипи и се нарушават техните права. В доклада сме направили препоръки, за да има по-голямо признаване на ролята на жените в селските райони. Нашата, целта, нашата цел е да гарантираме, че малките производители в селските райони, ролята на жените, които работят там, трябва да бъде призната. Така че тези жени да участват активно в развитието на економиката, да. Много е важно за че те ще ни помогнат да се постигнат целите на устойчиво развитие. Има нужда от подобрение на структурата на собственост на малките ферми и има нужда от подобряване на обучението по предприемачество и умения за бизнес. Младите жени трябва да имат достъп до програми, които да им дадат възможност да застанат начало на своите ферми и да се създадат обществени услуги, които дават възможност на жените да имат достъп до тях. Органите за вземане на решения на местно равнище трябва да включват жени. Същото се отнася за кооперативите, за профсъюзите. Във всички тези организации трябва да направим така, че жените да участват по-активно в дейността на тези организации. Използваме като образец един доклад за ролята на жените в страната на баските. Идеята е да се създаде равенство не само от гледна точка на правото, но и от гледна точка на ежедневния живот. И това всъщност е документа, Поради ограниченията в размера на текста, не можахме да вземем предвид всички предложения. Благодаря на предложенията на колегите, които помогнаха да подобрим текста. Сега ще дам думата на съдокладчика Ангела Вежа. Добър ден, благодаря госпожо председател. Благодаря на колегата за сериозната работа по този текст. Е, Беше удоволствие да работя с него. Благодаря и на секретарята на комисията мен и на моя екип. Както чухме в първоначалното представяне на текста, темата е изключително важна. Аз ще добавя няколко неща към това, което чухме от колегата. Както разбрахме, жените в селските райони подлъжат е, на насилие Другият основен проблем е, че те не участват толкова активно в управлението, което засилва неравенството. Жените не разполагат с ресурсите, с които могат да се спасят от насилие от страна на мъжете. Трябва да се работи за подобряване на здравните услуги, за да се помогне на всички жени, включително на жените, които са били предмет на обект на насилие. Което означава, че трябва да получат повече политически права. В гражданското общество призоваваме да се участва за активното участие на жените в вземането на решения, включително в управителните органи на различни организации, работодателски организации и профсъюзи както и представителни органи в тези региони. Подчертаваме значението на правомощията на в економическата сфера. И само така може да се постигне преход към по-добри условия за живот и работа на жените в селските райони. Така че те да могат да участват активно в производството. Много е важно жените да имат по-лесен достъп до пазарите, организацията за маркетинг и финансовите услуги, които помагат на местната економика, включително и пазара на едро. Много е важно жените да имат възможност да продават своята продукция пряко на пазара. И ако те имат такава възможност, това ще помогне за увеличаване на техните права. И така, и мъжете и жените е, ще бъдат е, равни. Като рисковете от гледна точка на професията ще намалеят. Много често ограниченията за химическите продукти в производството се базират на проучвания на с мъже докато жените са по-слаби и се повлияват по-силно от тези вещества. Настояваме <clears throat> за по-голям достъп до здравеопазване. Като тук включим и правата на момичетата в селските райони, правата за здравеопазване и за възпроизводство. Много е важно да се насочат съответните ресурси, за да може равенството да стане в цент... да се пренесе към центъра на европейската политика. Заедно с докладчика искаме да се присъединим към призива днес след обед към координаторите във всички политически групи с искането да подкрепят искането ни в председателския съвет да бъде подкрепен доклада. Както това беше направено миналата година. Така че очакваме да чуем и мнението на другите политически групи. Надявам се, че техния принос ще подобри доклада допълнително. Благодаря, госпожо Балина. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка от е, групата НП. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за представянето на темата. Както знаете, няма защо да повтарям някои от акцентите, които чухме. Както знаете, жените са гръбнаха на семейството, също може да се каже и за обществото. И тази тема е приоритетна и насочена към Предизвикателството от гледна точка на равенството между половете и овластяване на жените и момичетата. Като препоръки за 62-та сесия на Комисията за жените в Обединените нации. Имат сериозна миграция от селските райони към градовете затова има нужда от допълнителни стимули за жените в селските райони. Като фокусът на равенството трябва да бъде насочен към местоработата. Много е добре тук да се вземе предвид миграцията, също така и миграцията, която се дължи на промените в климата. Много често тя се отрезява отрицателно върху жените в селските райони. Жените в тези <clears throat> райони трябва да бъдат по-ясно представени в регионалните и глобалните организации, да имат равен достъп до образование, за да се подобри качеството на техният живот и да се <clears throat> премахне разликата в доходите между мъжете и жените. Искаме да имат достъп до обществените и частните услуги, дигитализацията и други аспекти, които трябва да бъдат подчертани в препоръките. Предложеният текст за препоръките е насочен главно към жените в селските райони. От гледна точка на нашия приоритет оправомощаване на жените в селските райони, Комисията на ООН за статута на жените ще чуе изказване на един екип за преглед за участието на жените в медиите и в сектора комуникации и технологии. И това е още един инструмент за подобряване на положението на жените, както беше решено още на сесията на 47 Нашата група се обединява около подкрепата за подобряване на положението на жените в медиите, в информационните и комуникационни технологии. Казах в моя текст, че въпреки усилията до днес резултатите са сравнително малки. Разликите между мъжете и жените са много големи включително и в селските райони, което означава, че Европейския съюз трябва да продължи да работи по ангажиментите, които е поел за равенство между жените. Благодаря, госпожо Добравка. Сега ще дам думата на докладчика в сянка от групата на социалистите и демократите. Благодаря за доклада, както и за коментарите, които чухме от другите докладчици. Много е важно в нашия принос към комисията с жените в ОНЕ да дадем своите препоръки. Участват са в работата на тази комисия. Всъщност ние сме най-ангажираните депутати, които всяка година участват активно в дискусията на тази комисия и нашето присъствие там и участие се приема много положително. По целият доклад мисля, че е много важно да се отбележи, че има някои сериозни глобални проблеми, като промяната в климата, които се отразяват върху периферните райони, селските райони и бедните хора. Документът е, че конференция на страните има много сериозни проблеми с отрицанието на промените в климата от страна на президента Тръмп. И това може да подкопае усилията за подобряване на положението на жените в селските райони. Преди известно време бях в Малавия и с <clears throat> делегация на международна организация. Бяхме в едно далечно село, където хората трябваше да се преместят на по-високо място поради наводненията. И всъщност жените в тези общности възстановяват социалната и економическата структура, но много често са в периферията. И много често общностите на жените са изключени от процеса на вземане на решения. И тяхното положение е нещо, което е неизвестно и за което не се говори много. Затова фокусът върху жените в селските райони тази година е много важен. Дори в по-развитите общества има нужда да се говори за така наречените екологични работни места. В нашия комитет, комисия сме разглеждали такъв доклад. Той трябва да се вземе предвид. <clears throat> Благодаря на, за отличната работа на Моника Вана. Аз участвах като докладчик в Сянка. Искам да кажа няколко думи за храненето. Работя с няколко организации в тази сфера включително експерти по храненето, цените. И момичетата са жертви на лошото хранене. И всъщност това засяга техния живот, включително и възможностите да раждат деца. Също така и възможностите да участват в живота на общността. Мислим, че сме решили проблема с глада. Но не сме решили проблемите с храненето. Затова е много важно те да бъдат взети предвид в доклада. Очаквам с интереса нашата работа с колегите по тази тема. Надявам се, че ще свършим добра работа. Благодаря, госпожо Ливорд. Няма други изказвания. За заключение ще дам думата на докладчици. Имате думата. No, agradecer las aportaciones y los comentarios. Благодаря ви. Бих искал най-напред да благодаря на колегите за изказванията им. Не включихме медиите в доклада си, защото не искахме да смесваме двата доклада, т.е. да не навлизаме в приложеното поле на доклада, който обсъдихме преди малко, но с радост ще приемем всички ваши съвети. Благодаря ви. And... Благодаря ви, госпожа Ангела Валина има думата. Аз мога само да повторя казаното тук-що от Исаскун. За нас е с удоволствие. Слушахме коментарите на всички политически групи. И е, мисля, че само така можем да обогатим допълнително доклада си. Групата на АОДЕ, от която е с Кун и групата на Обединената телевизия, моята политическа група, по принцип има доста различни позиции по въпроса, но успяхме да изготвим заедно доклада и се надявам, че ще успеем да го обогатим допълнително с мнението на останалите политически групи. Много ви благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е на 28 ноември в 12 часа. Благодаря ви. С това продължаваме с следващите точки от дневния ред, точки 6 и 7, които ще разгледаме заедно но все още чакаме докладчикът госпожа Барбара Матера. Съобщиха ми, че тя идва. Да я изчакаме, ако искате. Две-три минути. Dear colleagues, let's wait a little bit. Скъпи колеги, нека да почакаме още малко. Чакаме госпожа Матера да се присъедини към нас. Uh, Скъпи колеги, преминаваме към точка 8 от дневния ред, а точки 6 и 7 ще разгледаме в края на заседанието преди заседанието на координаторите. Точка 8 от дневния ред е по с насилието основано на пола, размяна на мнения с делегация на парламентарни представители от Марокко. И сега давам думата на председателят на Комисията по вътрешни работи, госпожа Закия Марини. Госпожа е, Марини, you have 15 minutes, Марини, разполагате с 15 минути. Bonjour tout le monde. Добър ден на всички. Ще си скажа от името на делегацията на жените депутати в Марокко. Дойдохме от Марокко, за да присъстваме на заседанието на вашата комисия. Конституцията от 2011 година разпорежда равенството и борбата с всякакви дискриминация срещу жените. През 2018 година се очаква Демократски парламент да приеме проекто закон за борба с насилието срещу жените. И тази година също така приехме закон, с който се създава Национална комисия за равенство, равнопоставеност и борба с всякаква дискриминация срещу жените. От а 1998 година има и Министерството, занимаващо с въпросите на жените. В малко активно и агарското общество, в частност движението за защита на жените, което още от 80-те години се бори за правата на жените с местните организации, които са над 80 из цялата страна, цялото кралство. И тези центрове представляват база данни за всички форми на насилие и дискриминация срещу жените в всички области. Тези центрове изиграх много важна роля в насърчаването за другите организации, било то международни или национални, да изготвят оценки и също така през 2002 година доведе до създаването на национална стратегия за борба с насилието срещу жените, които обхващат медиите, образованието, системата на здравеопазването и економиката, както и политическото представляване на жените. Бюджетът също отразява равенството на половете, което за нас е много важно. И също така се надяваме да бъде прият закон за равенство, с който да се гарантира равенство на политическо, на политическо равнище на местно, регионално и национално ниво. Също така се борим с несточното развитие в всичките райони и мястото на жените в всичките райони. В Марокко имаме много сериозни проблеми с а, а, разминаването в а, мя, мястото и положението на жените в градските и в селските среди. Имаме проблеми с ниското посещаване на училище на момичетата от селските райони. За това смятам, че това се предприема специални мерки в подкрепа на жените в селските райони. В Марокко над 20% от семействата с, с, с глава на семейството жена и по-голямата част от тях са много бедни жени. Надяваме се също така да се намали броят на смъртните случаи при раждане, който е още, брой, който е все още е много висок. Искам също така да приемем и закон за борба с сексуалното насилие и, бор... и закон, разпореждащ условията за аборт. Имаме много сериозни проблеми с стереотипите, които присъстват в медиите, в образованието и в културата на страната ни като цяло. И също така обръщаме специално внимание на сексуалното насилие и другите форми на дискриминация срещу жени и чужденки в Марокко. Особено се е проблеми е с жените мигранти, идващи от Африка. Има също така и много жени, идващи от конфликтни региони, като Сирия. Постигнахме значителен напредък, особено на политическо равнище. Делегацията, която е, присъства днес е, тук е съставена от седем жени депутати от нашия парламент, представляващи седем е, различни партии и те се борят в рамките на политически партии и на парламента с правата на жените. Създадохме и специална парламентарна комисия, посветена на правата на жените в парламента. В момента в парламента в Марокко 21% от членовете са жени, 25% в регионалните парламентарни събрания и 27% в управителните съвети на местно и общинско равнище. В заключение, държа да отбележа, че е, се стремим към тясно сътрудничество с е, комисията, вашата комисия и с е, останалите органи за защита на правата на жените в Европа. Целта ни, разбира се, е да подготвим много ясен работен план, за да постигнем целите си. Благодаря ви. И аз много ви благодаря, госпожо Марини, за встъпителното изказване. Сега давам думите на докладчика ни за Южното партньорство, госпожа Мария Рена. Имате думата. Много ви благодаря. Благодаря на колегите жени депутати от Марокко за днешната размяна на мнение. За мен истинска привилегия, е, че отговарям за доклада, посветен на отношенията между Европейския съюз и Южното партньорство и в частност по въпросите засягащи положението на жените. Изслушах изложението ви и напредъкът, постигнато от много марокански жени за положението на жените във вашата страна. Установявам, че има немалко малко закони, които вече са прияти или които се обсъждат в момента, закони посветени на правата на жените. И разбира се, с голяма радост а, установявам постиженията на това движение на жените, което може да ви определим като феминистко движение в Марокко, което се бори за преодоляване на неравенството между половете и неравенството между жените в градските и селските райони. Ние, има, ние се сблъскваме със същията проблем тук в Европа, това явление не е характерно само за страните на Южния бряг на Средиземно море, но се срещи тук в Европа. Вярно е, че тук днес сме се събрали за да обсъждаме по-конкретно случаите на насилие срещу жените и стигаме до изводи тук в Европа и по други страни в света, че законите за борба срещу насилието, например, конвенцията на Света на Европа от Истанбул, се оказаха много важни инструменти за нас да имаме ясна стратегия, но въпреки това броят на жените, жертви на насилие, все още е много голям. В Европа все още има много случаи на насилие срещу жените и в Марокко, за съжаление, данните са доста красноречиви. Ще, и ще цитирам някои от тях, тъй като те показват колко много работа ни чака още заедно за справяне на, с проблема за борбата с, с насилието срещу жените. 62,8% от жените в Марокко твърдят, че са били жертва на някаква форма на насилие или казвам с други думи, 6 милиона жени вероятно са били засегнати под някаква форма на насилие. Знаете какво е определението за насилие, определението, което се използва в ООН, а именно всякаква, всякакво действие, насочено срещу е, женския пол, което може да доведе до вреди, било то физически или психологически, включително и заплахите, е, задържането на случайен принцип, било в частната сфера или в обществената. 55% от е, жените твърдят, е, че са били жертва на домашно насилие от брашния си партньор, т.е. виждаме, е, че този вид насилие е много силно застъпен в личния живот на жените, което пък прави много трудно, трудна намесата на обществените власти. 15% от мъжите в Марокко твърдят, че са били жертва на физическо насилие, т.е. на 3 милиона. 8% твърдят, че са били жертви на сексуално насилие. Има и други красноречивни данни. А особено красноречива е са, са и данните свързани с примирителните бракове, а 12% от принудителните бракове през 2013 година засягат непълнолетни, което значи, за други думи, 35 000 момичета са били принудени да сключат брак против волята си. А знаете, че този вид насилие, който представлява принудителния брак, често води до е, последващо насилие срещу тези момичета за... представихте ни напредъкът постигнат на равнището на мароканските е, власти. Споменахте два много важни, две много важни постижения, които за мен също са много важни. Първият е под социално-економическият подход. Знаем, че когато жената не е в позиция на социална и економическа независимост, е, тя е много по-уязвима към всякакъв вид насилие. И вие сте напълно права, економическата автономия на жените допринася за емансипацията на жените. Затова смятаме, че е много важно да се увеличи броят на жените в образователната система. Би следвало също така да се намалят и прачките пред жените на пазара на труда, но трябва и самите жени да разполагат с нужните умения, да намерят сами собствената си автономия. Виждате какво случи в Марокко с Мудалана и фактът, че в голяма част от жените във всеки региони все още не са наясно с правата си и трябва да се подобри достъпът им до това. Трябва да се предприемат и много сериозни мерки за намаляване на неграмотността сред жените, като се взема предвид регионалните и местни характеристики. Би следвало да се използва образователната система като инструмент за борба срещу стереотипите и да се сложат край на културните предразсъдици срещу емансипацията на жените. Казахте също така, че е много важен и политическият и правен подход. Доказахте как работи политическият подход. Трябва повече пряко избрани жени в политическата система и много работа ни чака тук. Трябва да спечелим доверието на гласоподавателите и ми се струва, че е трудно гласоподавателите да се доверят на народни избраници, които да не са достатъчно видими на място. Тоест, трябва да се гарантира присъствието на местно и регионално равнище и 25% участие в управлението на столици, което споменахте, е много важен за нас фактор. Постигнали сте най-малко, но, очак... но трябва да постигнете с още доста значителен напредък в законодателната власт по-силното присъствие на жени в парламентарните органи може значително да повлияе и на проектозаконите за борба с насилието, с които се обсъждат. И, както казахте, вие фактът, че вече има комисия за правата на жените в Мокравския парламент е важна стъпка напред. Разбира се, целта ни тук не е да ви кажем само какво смятаме, че би било добре да направите вие в Марокко. Не, разполагаме и с европейски инструменти, които да конкретизират сътрудничеството ни и по този начин може да използваме някои от тези инструменти, било то чрез сътрудничеството с Марокко и в частност споразумението за асоцииране, в което се което са включени въпросите за формите на управление и равенството на половете. И държа да отбележа, че понякога политическите управляващи, т.е. колегите ни тук от Европейския парламент, понякога пренебрегват тези важни аспекти, когато обсъждат други политически въпроси с мароканските си партньори. И затова смятам, че трябва всеки път задължително да застъпваме работата на половете в дневния ред на всяка една среща. Дори и това предложение не се харесва на всеки го, трябва систематично въпросът да се поставя в дневния ред. На всяко едно политическо равнище. В заключение ще спомня няколко теми, които може би на в поглед не засягат пряко равенството между половете, но които все пак са свързани с него. В момента договаряме с Марокко споразумение за економическо партньорство в рамките на което с Костопанство играе много важна роля. А знаем, че в момента в Марокко много жени работят в сектора на селското стопанство. Затова е и важно за нас като европейски да разполагаме с нужните показатели, нужните данни за положението на жените в Марокко. Искаме да чуем от вас как тези споразумения свободната търговия биха могли да ви засегнат и какви са вашите изисквания от тези споразумения, за да можем и ние от наша страна тук в Европа да вземем предвид тези проблеми проблеми и трудности, при които са изправени жените, работещи в сетското стопанство в Марокко, също така и жените търговци, които работят в сектора на сетското стопанство. Съдно тези споразумения все пак е търговският обмен и ако споразуменията, които приеме, може да повлияе относително структурата на сетското стопанство в Марокко, трябва да се вземе при този факт. Но имайте предвид, че въпросът за селското стопанство и в частност за дребните селскостопански производители е много чувствителен тук и малките фермери при нас също се чувстват много уязвими. Тоест двустранно трябва да се работи за защита на економическите и социални правила на работещите в селското стопанство. Още един въпрос, който много ви засяга а именно докладът, който изготвяме, посветен на жените жертви и жени работещи за смягчаване на последиците от измененията в климата. Вие в, в, в Марокко сте много по-пряко засегнати от а, изменените в климата от нас и още по-пряко засегнати са жените. Споменахте въпроса, че все повече мигранти е, пристигат в Марокко. Голяма част от тях е, са климатични мигранти от Събсахарна Африка, е, за които Марокко е първата страна по пътя им към Европа. Е, така че според мен е важно да обсъдим и аспектът изменение на климата, защото вие на първо място сте жертви на това явление, а на второ място приемате други жертви на климатичните изменения. И е много важно за нас да превърнем тези жертви в действащи лица на промяната, особено жените. Още веднъж много ви благодаря за работата и за отличното ни сътрудничество по правата на жените. Благодаря ви. Thank you very much, Miss Maria Arena. Благодаря ви, госпожо Арена. А сега давам думата за размяна на мнения. Кой иска да се изкаже? Госпожа Барбара Матера. Грация, президенте. До il benvenuto. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на делегацията от Марокко. Удоволствие, че имаме възможност да обменим мисли с вас. Съжалявам, че не бях тук в самото начало и да чуя е, уводните думи на вашата представителка, но наистина много е важна тази дискусия. Както преждеговорившата ни каза, е, в, е, ние в Европейския парламент ние се борим за правата на жените е, най-общо на, работ, на работното място, права на здраво, право на здравеопазване и така нататък. Е, разбира се, е, системата на социалната система в Европейския съюз, която да им дава възможност да е, се грижат и место си и да работят и да ги насърчаваме да правят кариера. Което е важно за нас също така, е да погледнем по-далеч от Средиземноморието и да да чуем какви са вашите проблеми, трудности, идеи, но и инициативи. И е, това, което искам да попитам, е, да ви попитаме дали законодателството в Марокко съдържа е, има е, текстове, закони, които са е, конкретно насочени към защита на жените срещу насилие защото, както чухме току-що, 68% от жените в Марокко страдат от насилие. Това е доста сериозен, сериозен процент. Ако сравним числата с Европа, ние имаме агенции в Европа, които ни дават такава информация, Положението е тревожно в е, целия свят, разбира се. Не мога, не бих могла да кажа, че в една страна е по-лошо, отколкото в друга. Е, важното е да говорим за тези проблеми, да ги решаваме своевременно, така че нашите е, дъщери, бъдещите поколения да могат да да живеят е, не само в Европа, но и в Марокко, да учат там и да са спокойни, че нищо лошо няма да им се случи. Та това искам да зная, е, да чуя. Има ли закони в Марокко, които е, биха позволили едно доближаване към Истанбулската конвенция, конвенцията в Истанбул защото знаете, че тя още не е, е подписана от всички държави членки на Европейския съюз. Е, предстои ратификация, все още е, държави, които не са ратифицирали, само 14 държави членки се подписали и вече могат да я да прилагат текстовете и на практика. но има надежда, защото ние от тази страна на Средиземно море се опитваме, например, да е, заделяме специални е, ни пара в бюджета за е, равенство между половете. Съществуват и за борба срещу насилието е, големи суми е, много средства се заделят за е, защита на жените е, и бихме искали да чуем от вас как стоят нещата и ако е, трябва да ви помогнем. Както каза госпожа Арена, ние току-що, ние сме е, открити, готови да работим с вас не само по въпросите на жените фермерки, но и по други е, теми. Е, с е, вас от другата страна на Средиземно море. Е, ние сме и е, отдалечени, но и изключително близко едни до други на двете страни на двата бряга на Средиземно море. Сега госпожа Лиляна Родригес има думата. Благодаря, госпожо. Председател, ще бъде кратка. Благодаря на делегацията, че са тук. Благодаря и на Мария за картината, която ни представи на положението на жените. От разговори, които съм водила с НПО, въпросът с разводите е, така излиза на преден план като доста важен. бих искала да знае как стоят нещата с разводите в Марокко. Зная, че има е, такива случаи преди няколко месеца в Страсбург е, чухме журналист, е, която която описва положението на жените, описа положението на жените е, и обясни как се провеждат е, дела е, по развод в съдилищата в Марокко. Се Ангела Вайгъл има думата. Благодаря на Лиляна Родригес. Добре дошли на представителките на Марокко. Наистина за нас е е, добра възможност да проведем диалог по ужасяващите мащаби на мъжкото насилие, е, което е факт в Марокко е, или пък въпросът ми е позволено ли е, позволено ли е брак между малолетни, непълнолетни, ако съдята го постанови. Например, знаем случай за 15 е, е, годишно момиче, което от 12-та година се, е, е, се е самоубила, понеже е била принудена е, с закон, е, с решение на съда да се омъжи за е, изнасилили я. Е, какво, каква е практиката в момента, дали нещата са на, на предишното равнище, така нареченото културно изнасилване в а, а, Марокко, а, все още а, факт ли е? Бих искала да чуя от вас. Една програма по марокканската телевизия преди година а, е, отбеляза е, годината срещу е, година на насилие, година на борба с насилието срещу жените като е, чухме е, жени, които разказаха за своите преживявания, но е, такива свидетелства всъщност бяха прекратени. Предаването беше спряно, когато започнаха да разказите на тези жени. Е, имаше случай е, за обвинени е, в обвинено лице в Париж за изнасилване на млади жени. Той оказа се, че лицето е било, имало присъда и в Нью-Йорк за изнасилвания преди това. Бих искала да чуя от вас какво мислите по тези дела защото е, тази информация е, за мен е, говори за връщане назад, а не напредък. После положението на жените в окупираните територии. Сега Марокко няма суверенитет върху Западна Сахара. Бих искал да ви припомня, за едно, позиция, за едно мнение на тази комисия, в което заклеймихме насилието срещу жените, сексуалното насилие и малтретиране на жени и какви механизми използва марокканската власт, за да тероризира населението в Сахел.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 في البرلمان الأوروبي Благодаря за това, че ни е, приехте. Ние представляваме различни политически групи. Е, някои са в е, опозиция, други в, управля... в, в правителството, но ние, нас ни обединява борба срещу за политически е, и е, социални права на жените в Марокко. Е, ние винаги сме използвали политическата си положение, за да работим в тази посока. Разбира се, борели сме си за повече права за жените. Тази е, тема за правата на жените ни дават възможност да бъдат представени, да засили представителството на жените в политически живот, но също така и економически е, права е, да им бъдат предоставени. Е, все още не сме постигнали е, целта си, е, защото някои от защото жените все още не са постигнали е, положението в обществото, което заслужават. Но все пак доста е направено в е, областта на образованието. Жените имат право вече на образование, е, тъй като от 11-та година в Конституцията на Марокко е направен опит да се е залегнало това право на образование и ние се опитваме да приложим всичко това на практика. Право на образование, право на здравеопазване и е, всички тези права не биха е, били е, осъществени, ако жените не бяха е, се е, заели с това е, и не бяха засилили своите действия по линия на партиите, е, сега ние се опитваме наистина да гарантираме една пълноценна роля на жените в економически и политически живот в Марокко. Моите колеги е, вече е, говориха за това. Но когато става дума за насилие на жените, тогава всич, цялото общество би трябвало да се надигне срещу това явление. Тази, това мачо поведение е, би трябвало е, да, се, е, да бъде заклеймено и всички единодушно трябва да се борим срещу такива прояви. В Марокко е, сега е, се забелязва една засилена динамика в борбата е, срещу насилие по отношение на жените, чрез наказателно-правни средства, но в наказателното право все още трябва доста неща да се променят в полза на жените трябва да работим заедно с институциите, с различните партии, е, и е, с мъже, които е, са прегърнали нашата кауза. Трябва да засилим представителството си в парламента. Можем да покажем, че имаме ясна е, идея за правата на жените и че е, парламентът може да направи е, нещо в това отношение доста казал. Е, е, сега, жените е, от Сахарауи. Аз ще отговоря следното на жените, които поставях въпроси: Тритерите на юг от Сахара. Тази част е неразделна част от Марокко, но колегите, трябва да, колегите, които са посетили тези райони, е, са видели какви е, сериозни проекти се изпълняват там. И е, в тях жените е, имат е, абсолютно същите права, е, даже повече отколкото в останата част от, на Марокко. Напротив, жените Сарао и всъщност са по, а, са постигнали много повече в образователно отношение, економически а, права имат, те са водещи в това отношение. В много отношения представени са в а, различните партии. Има а, министърка от а, Сарауи, а, министър на а, външната търговия е Сарауи ако колеги, е, наистина, ако дойдете в Марокко, ще промените мнението си. Е, е, ще видите, че не става дума само за лозунги, които нашите съседи от Алжир използват, за да наложат мнението си. И в Алжир се опитват да разпространят тези лозунги. Те твърдят, е, е, те злоупотребяват с е, лагерите там, за да изтъкнат при имуществата си. Какво ще кажете за насилието там и сравнете го с положението в Марокко? Негово Величество Мохамед VI има страхотен, е, е, е осъществил страхотен проект в Сахара като част от Марокко. Е, наистина, Мароканска Сахара ще бъде в това отношение е, пример за е, как, това какво може да се постигне в полза на всички граждани на Марокко, но и на, специално на живеещите в Мароканска Сахара. Благодаря. Имаме доста желаящи да участват в този обмен на мисли, затова ще ви помоля обаче да не говорите повече от две минути. Е, заповядайте следващата ораторка. Thank you. شكرا سيدة الرئيسة شكرا على ضيافتكم الكريمة أول Благодаря, че ни приехте тук. Преди всичко да припомня, че е, Сахара е мароканска и е, Марокко е е сахарска. Този въпрос не трябва да бъде поставен тук, когато говорим за насилие срещу жените. Говорим за сахарската част на Марокко. Е, там е, е, мароканските жени в тези части на страната се намират в много добро положение и мисля, че никакви обвинения не би трябвало да приемаме. Не са приемливи е, в този смисъл. Наистина, е, срамувам е, гордо, е, срамувам се да кажа, че е, от е, твърденията, че жените там страдат. Редица е, за законови актове са приети в наказателно-правната сфера, е, в защита на жените. Една група, която в парламента запозна с наказателното право, и е, в резултат на това ще се приемат е, цял брой членове в рамките на този закон, които са посветени на защита на всички граждани там, е, и мъже и жени, срещу насилие. Насилие в най-общия смисъл насилието е нещо, което се наблюдава не само в Марокко, в Тунис, в Алжир също. Това е световно, световен проблем. Насилието няма граници. Колкото до модала на Благодарим на Негово Величество Краля за усилията, които направи по отношение на модала на успяхме в това отношение да направим качествен скок е, в борбата е, на феминистките в е, Марокко и сме горди с постигнатото. Има е, делегати сред нас, е, които засегнаха въпроса с образованието и положението в нашата страна. Имаме национална стратегия до 2015 до 30 година в областта на образованието, което включва основ, като основна цел да се е, да се въведе общо задължително образование в селските райони. Има специални разпоредби в тези стратегии, специални текстове, отнасящи се до момичета и жени. Повечето от дипломиралите се, получите следно образование в страната са жени за нас в Марокко това е наистина голямо е, постижение. Имаме и друг е, проект, един е, рамков закон за борба с насилието и включително с жените. Този проект закон е, бе изготвен 2014. Имаме и Министерство е, на солидарността и положението на жените. В е, това министерство една, имаме жена министър и е, това министерство или тази, тази министърка всъщност започна кампания за е, заостряне на вниманието е, срещу насилие, срещу жените. От 2015 година е, има втора, така, втор издание на тази кампания, която ще е, продължи до края на 2017. Участват в нея редица фактори, представители на гражданското общество, на е, политическите е, партии, на международните организации. Всички участват в тези кампания която е, работи, за, която поставя на преден е, план на вниманието е, проблемите на жените. Благодаря много, председателката. Сега е, ще дам думата за заключение на госпожа Марени и след това на госпожа Арена и ще ви помоля да не го правите е, повече от две минути. Имаше няколко въпроса в залата, на които трябва да отговоря. Тази патриархална култура е, все още преобладава в обществото и е, като нашите. Има движение в Марокко, е, има и прогресивни, и консервативни движения. Е, но е, и това трябва да е, е, това е факт, с който трябва да се съобразяваме. Последните години трябва да кажем, че има напредък, но и още много има да се. още много работа ни предстои. на въпроса за развода имаше такъв въпрос. Вярно е, че преди 2004 е, имахме, имаше голям проблем жени, за жени, които искаха развод в е, Марокко, но с новия семейен кодекс е, развода е, е опростен като процедура е, така че вече няма такъв проблем за жените. Колкото за е, брак е, на непълнолетни, вярно е, че е, преди три години всъщност гласувахме в парламента закон, който разрешава брак след 16 години. Прогресистите бяха срещу срещу това и сега предлагат е, е, изменение на този закон е, с цел забрана на бракове между непълнолетни, защото на практика 16 години, едно момиче на 16 години е все още дете. Но това е факта, който, това е нещо, което се наблюдава в селските райони, сред бедните, в е, съдбените семейства, при които женските, децата, момичетата не могат е, да си позволят да ходят на училище и така нататък. Както казах, става дума за една патриархална култура, която е разпространена и след е, жените, те носят със себе си тази култура. Това е култура на техните семейства. Те, разбира се, има е, случаи, е, например, една жена, която е, по телевизията обръща внимание на, на този проблем. Това са жени, които изглеждат добре, случая с мароканския певец е, за нас е, движение е, правата на човека са претърпели сериозни изменения. Според нас това е наказателен, това е криминален случай и няма значение от кого е извършен този акт, дали е певец или какъвто и да е. Според мен той трябва да бъде съден с е, за нарушаване правата на човека. Според общото е, право най, е, в най-общ смисъл. Няма да се връщам на теми, които моите колеги засегнаха. Те говориха за жените в сахарската част на Марокко. За Марокко този, това е много важно. В момента нашата регионална политика доста е напредна. Успяваме заедно с Европейския парламент е, да работим по е, сериозни проекти там и се надяваме, че всички мароканци ще се обединят политици и всички за да се превърне в една демократична страна, където всички е, имат равни права и приемат е, равна отговорност. Ще е, приключа с това, че има е, и още проекти, по които сме готови и искаме да работим но преди всичко да гарантираме равенство. За нас това е голям а, и важен а, въпрос. А, равенство във всичко и да се борим за това, че селските жени и млади момичета се радват на същите е, възможности, като на жените в градовете защото разликите е, между селските и градски райони са е, сериозни и тази консервативна култура е нещо, е, с което се сблъскваме ежедневно там. Благодаря, госпожа Мария Арена. Една минута имате. Благодаря за отговорите трябва да ви кажа, че в парламента е, е, ние не се срамуваме да говорим за каквото и да било. Всички теми са позволени. Въпроса с Сахара е нещо, което засяга и вас, и нас. Е, в една друга комисия ние търсим решение за споразумение за, за асоцииране с Марокко и въпросът с Сахара е поставен на ниво ОНЕ и е, наистина е, всички партньори трябва да работят е, положит, и конструктивен дух е, в това отношение. Жалко е да се е, лишаваме от е, такава възможност е, за диалог и партньорство е, по правата на жените заради темата Сахара. Е, е, наистина жалко е да, не, да се лишаваме от възможността да водим тези е, дискусии, тъй като има, е, се поставя въпроса с Сахара. Е, благодаря ви за въпроса. Мисля, че можем да продължим да работим заедно. Е, един въпрос ще поставя обаче, може би малко провокационен. Тук не говорихме за полигамията – жени, е, като жени полити, в политиката можем е, и трябва да разгледаме и този въпрос. Понякога е, е трудно да се представи е, е, този проблем пред някои мъже политици, които е, го приемат за даденост. Когато се е, ратифицира конвенция като тази от 12 конвенция на ОНЕ, и е, вашия министр в е, е, Обединените нации демонстрира своята е, полигамия и е, с него да се говори за борба с полигамията е малко е, трудно. Е, за това е, би трябвало е, да се е, разпространява е, този е, тази е, тема и борбата с полигамията и сред е, опозицията, и сред е, управляващите. срещу тези, които практикуват все още това в Марокко. Зная, че много марокански феминистки работят в този дух, в този смисъл. Благодаря госпожо Мария Рена. Благодаря и за размяната на мнение. С това приключихме благодаря на делегацията от парламента на Марокко. Има нужда да засилим своето сътрудничество. Мисля, че това ще стане в бъдеще. Благодаря. Колеги, Нека да минем към точка 6 и 7 от дневния ред. Госпожа Барбара Матер е докладчик по двете точки. Освобождаването от отговорността за бюджетните пера за равенството между половете. Имате думата, госпожо докладчик. Моля ви, представете двете теми заедно, защото Започва заседание на координаторите в 11.30. О, sette минути. Пер un italiano е impossibile, quindi mi ha... Mi с 7 минути за една италянка, това е абсолютно невъзможно. Ще се извиня на преводачите, защото ще говоря много бързо. Така или иначе, искам да представя тези две искания за освобождаване от отговорност. Става дума за Института за равенство между половете, включително и бюджета за Европейската полиция. комисия за тази тема. Първото освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. Първата ни задача е в нашата комисия. Успяхме да гласуваме съответно право за конкретни проекти, което е доста голямо постижение. От една страна сме доволни от друга страна, като ако направим по-задълбочен анализ на въпроса за равенството, ще видим, че тук става дума <clears throat> за проверка на всички сметки и фондове, които са насочени за борба срещу дискриминацията на жените. Имам предвид равенството на половете в институциите и проекти, свързани с жени предприемачи. Искам да предложа да благодарим на комисията за това, <clears throat> че се полага усилия за борбата срещу насилието във връзка с това освобождане отговорност, без да забравяме това, което поискахме в началото. Нашето искане е достатъчно балансирано. По втория въпрос, Института за равенство между половете. И тук отново нищо от нередовно от гледна точка на разходите за равенството между половете. Единственото нещо, което е посочено, става дума за оперативни разходи, 57% от тях. Има сериозни проучвания за това как трябва да се работи през 2017 година е, и 61% повече проучвания в сравнение с предишната година. И в светлината на тези факти искам да предложа да благодаря на нашите колеги от Комисията за бюджета. Много от тях са мъже. И за това, че са включили такова перо за равенството между мъжете и жените. В началото бяха малко изненадани, че искаме такова перо. Да, мисля, че успяхме да се вмести във времето. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Няма докладчици в сянка. Искам да съобща, че сроковете за изменения 8 декември до 15 часа. Благодаря и с това свършихме. Ще изчакаме, ще изчакаме вашите изменения. И след това ще има гласуване на 24 януари. Благодаря. в 11.30 ще започне заседанието на, на координаторите. Благодаря, колеги. Не забравяйте, колеги от комисията, че след обед в 15 часа нашата комисия ще има среща с членовете на националните парламенти. Моля ви, присъствайте и участвайте активно.